Добро утро! Това е последното ни заседание преди лятната почивка. Имаме дневен ред, имате го и вие. Трябва да го приемем, нямаме друг избор. Е, никой не ми противоречи по принцип, така че прияте дневния ред. Втора точка – одобрение на протокола. И имате протокола пред, пред вас. Ако никой няма възражение до края на заседанието, значи Протокола е прият. Трета точка. Искам да кажа, че това заседание се излъчва по интернет. Имаме всички езици без чешки, естовски, литовски, латвийски, малтийски и шведски. Всички останали езици работят. Радвам се, че може да поздравим господин Денис Крауни. Той е тук сред нас. Той замества господин Шойбел, който напусна нашата среда. Това е много хубав преход, много хубава връзка с комисията. Надявам се на едно добро сътрудничество с вас през следващите два, две години ще ви е, ще е доста трудно, сигурно, тук при нас, но, но ние сме много мили, симпатични хора и ако вие сте мили и симпатичен, ще се сработим. И така отново добре дошъл, господин Кроули. Вие сте британец или ирландец? Ирландец сте. Ирландец. So, И така, четвърта точка от дневния ред – Радвам се, че имаме министри, заместник министри, всъщност министър е пълен, имаме заместник министри, имаме госпожа Катарцина Хол, министър на националното образование, имаме госпожа Барбара Кудричка, министър на науката и висшето образование, имаме Богдан Строевски, министър на културата, но за него имаме заместник и господин Адам Геш, министър на спорта и туризма. Съжалявам, че освен членовете на НП политическата група и представителите от ляво господин Пирски, няма други колеги за момента. Надявам се, и колегите от другите политически групи да дойдат. Моля сътрудниците да напомнят на своите депутати, че днес имаме заседание. По повод на новото председателство, което приветстваме във всички случаи, имаме полско медийно присъствие. Е, полския министър-председател беше при нас. Той беше един много отворен, много симпатичен човек. Ние радушно го приехме. Той държа чудесна европейска реч в европейски дух, която от сърце подкрепихме. И се надяваме, че хората, които той ни праща тук и които има на разположение в кабинета си, са също толкова компетентни и толкова европейски настроени. Добре дошли пред нас. Нека да разкажа с какво се занимаваме в момента. Имаме господин Фисас Хесела, който работи над европейското измерение в спорта. Имаме господин Освен Форанибал, който пише доклад за ситуацията на децата, които напускат предварително училище. Имаме полския колега Борис, който работи върху европейското кино в цифровата ера, който доклад ще приемем през октомври и утре ще имаме изслушване по този доклад. Госпожа Палиадели, която за съжаление също не е тук, тя е докладчица по за второ чение на, е, на етикета на марката за европейското наследство. Е, този доклад приключи всъщност, бе прият е, под унгарско председателство, но вие всъщност завършвате този проект и ще може да го предадете като завършен резултат. Освен това, началото на септември ще изпратим делегация в Паслав. Мога да кажа Преслав. За мен е по-лесно. Ще, това ще е голямо мероприятие. Вие ще организирате конференцията си, а пък ние сме случайно там представени като делегация, така че това ще стане една чудесна седмица и Борис сигурно ще е много горд с мероприятието в, него, в своята родина. Още нещо. Може би ще работите и по финансовата рамка в рамките на вашето председателство. Очакваме с нетърпение новите, новите предложение на Комисията за програмата Образование, спорт и младеж. До момента всички е, предложения са доста противоречиви по отношение на нещата, които имахме като концепция преди две години. Сега ще ви кажа как ще процедираме. Ще дам на всеки от министрите да направи своето изложение в рамките на 15 минути. Ще, министрите ще, напра... ще представят своята концепция за работата си през следващите 6 месеца. Естествено, човек за 6 месеца не може да промени съвета или света, но поне това ще е тяхната програма. Вие работите в тази е трилогна рамка. Това е хубаво, има последователност, има приемственост. И така, започвам с министъра на образованието. Госпож, госпожо Хол, Хол, имате думата. Шановна пани преводничонца. Госпожо председател, Госпожи и господа депутати, дами и господа, за Полша поема за първи път председателството на съвета на Европейския съюз. За нас това, това е съвършенно нова задача. И въпреки, че съм учителка, днешната ми среща с вас ме кара да се чувствам като ученичка – а, чувствам се като ученичка, която се явява на изпитна комисия. Опитвам се да покажа какво съм научила от сътрудничеството си с другите и от участието в много интересни мероприятия по време на белгийското и унгарско председателство. Аз искам да им благодаря за всичко, което направиха, за съветите, които ми дадаха. Всичко това ми помогна да се подготвя за шесте месеца на нашето председателство. Ние искаме да споделим своя опит от солидарност, която е толкова важна днес в Европа, в, която, в който Европа се опитва да излезе от економическата криза. Солидарност, солидарност, която е много важна във връзките ни с съседите и с участниците в източното партньорство. Е, в стратегията 2020 изисква от Европа да се развива по устойчив и интелигентен начин, да осигурява растеж и работни места. Тук политиката на, в областта на образованието и младежите е много важна. Що се отнася до политиката за младеща, председателството иска да осигури нов подход. Започваме диалог и сътрудничество. Опитът на нашето председателство – Испания, Белгия и Унгария е изключително ценен и ние ще надграждаме върху него. Полското председателство ще постави акцент върху младеща в света, така както е изложено в резолюцията на съвета за сътрудничеството до 2018 година. Основните задачи на нашето председателство са насърчаване на участието на младите хора в Европейския съюз и взаимодействието им с младежите от района на Кавказ и източното партньорство. Ще се опитаме да осигурим диалог и обмен на добра практика между младежите. Ние сме дълбоко убедени, че добрите съседски и добросъседските отношения са изключително важни. Миналата седмица беше организирана конференция под наслов Източното измерение на мобилността. Конференцията беше организирана от нашето председателство. Там се казва, че чрез засилване на личните контакти и сътрудничеството на институциите, ние можем да укрепим а, партньор, демокрацията в източното партньорство. Ние възнамеряваме съветът по образование, култура и спорт да приеме заключение за източното измерение на мобилността на младежите. Заедно с това искаме да насърчим всички държави членки да развиват партньорството с младежите в други части на света. Според решение на съвета, 2011 година е година на доброволчеството. За нас това е, е уникална възможност да стимулираме тези подобни дейности. Това са. А, ние имаме възможност да, да работим за засилване на европейската идентичност. В а, цяла Европа младежите са най-активни в а, доброволната дейност. Госпожо председател, изпълнението на стратегията 2020 и стратегическата рамка за обучение и образование е свързани с две приоритетни области. Модернизиране на университетите. И днес моята колега от правителство, професор Кудрицка, министър на науката и висшето образование, ще се спре на този въпрос. Друг въпрос, свързан с образованието, е мобилността. Младежите трябва да могат да използват, да се възползват от мобилността, както по време на ученето, така и в професионалния си живот. Затова е са необходими умения, е, и качества, които да се изграждат от най-ранна възраст. Тук бих искала да се спра на програмата Comenius, е, която е предназначена за а, е, образователни а, и учебни заведения от най-ранна, за, за деца от най-ранна възраст. Това е програма, която дава възможност на младежите да участват в програми за мобилност. Младеща в движение, която е много важна инициатива, подкрепя и насърчава инициативата за мобилност в рамките на Европейския съюз от 2020 година. Съветът подчерта че това е изключително важно, особено в областта на чуждоязиковото обучение. В своята резолюция за многоязичието Европейският парламент зае подобна позиция. Полското председателство ще подкрепя дейности насочени към повишаване на чуждоязиковите умения. Е, владеенето на чужди е, езици е изключително полезно за младежите с оглед на, на бъдещето им. Е, особено е важно да се насърчава изучаването на по-малко, на по-редки езици. Важно е да се знае езикът на съседите особено в граничните райони. Искаме да направим така, че децата да започнат да учат чужди езици колкото може по-рано. Например, един интегриран езиков курс би могъл да отговори на това изискване. Заедно с това трябва да насърчаваме партньорството между училищата и други учебни заведения. Председателството работи по заключенията на съвета за е, чуждоязиковите умения в подкрепа на мобилността. През есента ще приемем заключения и препоръки за референтните равнища Обедена съм, че председателството ще повлияе върху това. Знанието, владеят на чужди езици в подкрепа на професионалното израстване. Това е темата на една конференция, която ще организираме. И също така мобилност, мобилността а, също мобилността сред различните възрастови групи. А, предлагам ви също така да разгледаме темата и по време на конференция в Гданск. Тази конференция ще бъде а, посветена на ученето, което продължава цял живот. Друга много важна тема е разнообразието в образователния процес. Дами и господа, полското председателство би искало да работи в областта на ученето, което продължава през целия живот и участието на възрастните в процеса на обучение. Това е изключително важно, за да бъдат те активни граждани, да се развиват и да останат активни участници на пазара на труда. Ние ще работим за участието на възрастните в процеса на учене на цял живот, чрез програми за обучение, за образование. Също така ще работим и в областта на неформалното обучение. Ще надграждаме върху резултатите на програмата Грундик. Полското председателство възнамерява да а, работи по резолюция, която се надяваме председателството да приеме през ноември. Дами и господа, през юни Европейската комисия подготви съобщение за многогодишната финансова рамка тази идеите, съдържащи се в този документ, ще бъдат анализирани детайлно. В края на тази година а, ние ще очакваме да бъдат представени конкретни програми за периода 2014-2020. Имам предвид програми в областта на младежите и образованието. Би било добре програмите да са свързани с стратегията 2020. Ние трябва да а, популяризираме европейският идеал сред младежите, а, като а, работим по многоязичието и културното многообразие. Преди Полша да се присни към Европейския съюз, аз бях директорка на училище, активен участник в различни програми, като Сократ и Комениус. И си спомням колко е, интересно беше на студентите и учен... както за учениците, така и за учителите, да изучават различни аспекти на Европейския съюз. Ние а, изучавахме а, всички аспекти от живота на новите ни приятели. И след това тези ученици станаха посланници на Европейския съюз. По това време ние все още не бяхме член на Европейския съюз. Аз съм дълбоко убедена, че благодарение на участието на учениците, които в последствие пораснаха, Польша каза да на референдума. Те знаеха какво представлява Европейския съюз и искаха да са част от него. Също така, благодарение на програмите за а, обмен и а, с, особено с съседите ни на изток, ние искаме да имаме нови посланници на Европейския съюз, защото те са хората, които в бъдеще ще определят нашите съседски отношения. Ето защо обменът на ученици, на преподаватели трябва да се осъществява свободно. Всичко това е проистича от един много личен опит. Госпожо председател, дами и господа, аз представих приоритетите и работната програма на съвета в областта на образованието и младеща през, послед... през следващите 6 месеца. Ще направим всичко възможно, за да се осъществят целите, които сме си поставили. Много се радвам, че имаме възможност да сътрудничим тясно и Искам да ви поканя да участвате в мероприятията, организирани от председателството. Благодаря ви за вниманието и съм готова да отговоря на въпросите ви. Благодаря. Има много колеги, които искат да се изкажат, но най-напред Искам да насоча вниманието ви, че се намираме в много критичен момент. В момента комисията променя доста програми. Вчера е, имах удоволствието да изслушам някои колеги от комисията, които ми обясниха е, как евентуално ще изглеждат някои от новите програми. И ако разбрах правилно, няма да има програма Comenius, поне, с, поне такава програма с това име няма да има. По този начин губим един, една марка, един лейбъл. Жалко е. Приветствам това, което имаме. Специално за, в областта за образованието и културата комисията смята да увеличи бюджета с около 70%. Това е чудесно. Но докато не знам какво е съдържанието на тази черна котия, трудно е да се радваме. Искам да зная какво, къде, кога, на кого ще бъде дадено колко процента ще отидат за Комениос, колко за Леонардо, за Еразмус, колко за младеща, колко за спорта. Докато не знае разпределението, не мога да кажа нищо сигурно. И с това още в началото искам да кажа, да споделя своята загриженост, че може би ще се озовем ситуация, която отрекохме още преди две години. Ще имаме някаква програма, ще имаме програма, коя, с която не искаме да се занимаваме. Е, младеща в движение ще бъде преустановена и сега ще имаме разно за всички области. Искам да разбера защо програмата не може да се казва учене е през цял живот – и да, в програмата да се случват нещата, които трябва да има хоризонтални инициативи и съдържанието, освен това, да е изпълнено с различните стълбове. Стълбовете Еразмус, Комениус, стълбът Грундвих и стълба Младеж. Защо? Трябва да се назовават нещата с нови имена – много с, с, огромен апел се обръщам към председателството на съвета. А, моля, колеги, помислете си, защо е необходимо това. Аз много бих искала да помоля полското председателство да прави разумни неща. Ето, Комениус е одобрена програма. Комениус е марка Комениус е лейбъл. Е, не е Еразмус, защото през 87 бе създаден Еразмус, но въпреки това Комениус е нещо вече установено и хората, и защо трябва да изчезне? Хората питат, няма ли вече Комениус? Това беше мой апел към съвета да не ни оставяте сами в борбата с комисията подкрепете ни така да е, приключат преговорите с един положителен резултат. Госпожа Камер Еберт има думата е, за въпрос. Благодаря, госпожо министър, за вашето изложение. Мисля, че повечето от нещата, които представихте, може тук в нашата комисия да подкрепим. Желаем ви много успех за тази амбициозна програма през следващите 6 месеца. Но искам веднага да кажа в подкрепа на това, което каза Дорис Пак следното. Много сме загрижени от ситуацията в момента. Хубаво е това, което каза комисията, че бюджета за нашата комисия, за нашата област ще се увеличи, но това, което каза е, госпожа Пак е вярно. Ние, сме, ние се страхуваме, че в крайна сметка тези успешни програми, с които разполагаме, ще бъдат заличени, то напълно. И ние не знаем е, по някакъв начин ние като парламент не знаем на къде да се насочим. Е, не може да управляваме парите, не знаем на къде да насочим средствата, когато нямаме отделни програми. Изпълнени за специално съдържание. Това е голям проблем. Аз не мога да разбера защо трябва да се заличават такива успешни марки в областта на образованието, защото те трябва да изчезнат в името на нещо ново, нещо ново, с което све, хората трябва те първа да свикват и да им се обяснява. Това е всъщност на мястото на, еразно, на Еразъм, на Комениус и така нататък. Според мен това е безмислица. Такива успешни програми, които имахме до момента, трябва да ги заличим и да ги пуснем в един общ котел и да измисляме нови имена. Така че моята молба към вас е тези успешни програми да продължат да съществуват и в бъдеще. И още нещо. Имахме успешната програма Младеж, Младеща в движение. Естествено, трябва да обучаваме, да образоваме децата и младежите добре, да ги подготвяме към да ги подготвяме за живота по-нататък, за професионалния живот. Но целия, цялата тази област, която не е формално образование, която област обаче дава също, е изпълнена също с ценно съдържание, например, междукултурно а, запознанство, обучение – работа с младежи от други нации. Това е също една област, която дава огромна добавена стойност. Това е съдържание, това е опит, който не може да бъде придобит в рамките на формалното обучение в училищата. Така че моята молба е това неформално обучение не бива да бъде подценено в името на целите 2020. Нека тази област продължи да съществува и да бъде подкрепена. Мисля, че това, че тази идея трябва непрекъснато да бъде представена на съвета. Хубаво е, че имаме повече средства за образование, но ние знаем от опита, че съвета на министрите много често в последствие намалява средствата. Така че моят, моята молба към вас е това, което ни дава комисията като увеличение, да не бъде урязано от страна на съвета на министрите. И отново искам да повторя молбата си. Хубавите програми до момента да продължат да функционират. Благодаря ви. Muchas gracias, presidente. Много благодаря. И аз също си поддържам това, което каза госпожа Пак и нейната загриженост за промяната на имената, Разъм, Комениус. Това са програми, които са направили много за Европа и това са много популярни програми. Самия факт, че можем да ги загубим е много сериозен. Затова аз призовавам министъра да подчертае необходимо, да изтъкне необходимостта да не се променят неща, които са функционирали много добре. Ние чухме за доброволната работа. Това също е много важно, както каза госпожа Пак. Без доброволци европейски спорт изобщо не би съществувал и би трябвало тези доброволни участници да бъдат добре обучени, да надействат самостоятелно и да поемат рискове. Постава се въпроса за езика по, и изучаването на език на съседни държави. Е изключително важно, особено ако искаме да има мобилност в Европа и важно е да се знаят езици, не само английски езика на страната, в която млад човек или може да не е толкова млад, отива да работи. Аз не чух много във вашето изложение за професионалното обучение, което е изключително важно. Чухме много за университетското образование, за квалификацията, но можете ли да кажете нещо за професионалното обучение, ако а, искаме да имаме добро обучение, трябва да се осигури това. Господин Борис има думата. Благодаря много, госпожо министър, за това, че представихте полските приоритети. Въпросът ми е свързан с хоризонталния подход – ние приехме стратегията Европа 2020 година. Това е политическа програма за промяна в отговор на кризата и на и, и чрез интелигентен растеж. И това беше подчертано и от председателя на комисията Барозо. Въпросът ми е следния. По време на отраслови заседания с други министри, ще защитите ли този документ и неговите цели, които станаха приоритети за другите държави? А, заключенията, които изведохме от Лисабонския договор са много добри, но те събират прах по етажерките. Смятате ли, че ще повишите информираността сред министрите за а, постигане на приоритетите. На второ място съгласен съм с изказалите се преди мен, че във всички общности и програми ни е нужна мъдра еволюция, а не революция. И като започваме да работим по новата финансова рамка, трябва да сме сигурни, че а, се обръща внимание не само на общностните програми, а на програмите за сближение. Така че от 370 милиарда евро предназначени за най-слабите региони ще има и необходимата подкрепа за образованието по а, силата на стратегията Европа 2020 година. Председателката, благодаря госпожа Макларкин. Благодаря, благодаря ви, госпожо министър, за встъпителните думи. На мен много ми хареса акцента, който вие поставяте върху младеща. В нашата комисия ние обичаме да изслушваме младите хора и да чуем какви са техните стремежи. Много ми беше интересно това, което вие казахте за. А, университетите, в нашата комисия ИМКО. Аз се занимавам с тези проблеми, занимавам се с възможностите младите хора да бъдат по-подвижни и да могат да използват квалификацията, която са добили в държавите членки. На мен ще бъде много интересно това, което правите в контекста на болонския процес. Аз мисля, че това е много ценно за младите хора. Имаше за има едно законодателно предложение, което се предвижда да бъде готово до а, декември. Имаме още един министр, който ще говори за висшето образование, но нека сега се съсредоточим върху това, което ни бе казано. Това е именно нещ... Е, нещата от портфолиото. Сега господин е, Токола. Госпожа председател, искам да благодаря на министъра за представянето на полските приоритети. Явно полското председателство ще е доста активно по отношение на културата. И ще бъдат предвидени повече средства за тези цели. Естествено, може да отбележим успех в някои от програмите за обучение – Европейският парламент също иска да очаква в, е, също иска да участва в тези в успеха на тези програми, затова искаме тези програми да продължат да съществуват. По принцип, аз съм съгласен с представеното като концепция от полското председателство. Във Финландия казваме, ако човек не започне нещо, до никъде няма да стигне. Така че трябва да направим първата стъпка, но трябва да постигнем повече. Трябва да привлечем в нашите инициативи и учителите. Това означава, че трябва да положим много усилия, още повече усилия в училищата. Мисля, че доста неща остават да бъдат направени. Трябва да си помислим как да бъдем по-ефективни. Например, Еразъм имаше успех във всяко отношение. Но по-важно от самото име е в съдържанието на програмата. Как може да постигнем европейска добавена стойност? Как може да укрепим и повишим тази добавена стойност на европейско равнище? Това е най-важното. Мисълта че се ориентираме главно по брутния вътрешен продукт, тази нагласа не е правилна. Трябва да преосмислим нашата нагласа. Професионалните компетенции са развити и са застъпени в отделните държави членки на различно равнище. Вътрешният пазар означава едно огромно представление предизвикателство за образованието. Трябват ни високо образовани, високо квалифицирани хора. И за да имаме едно добро качество на образованието, ни трябва високо квалифицирани преподаватели. И едно добро структурирано образование. Качеството е ключовата дума тук. Както изследването ПИЗА, така и други изследвания показват, че има огромни разлики между държавите членки. А в самите държави членки има също разлики в качеството на образованието. Трябва да се погрежим за това, че в целия Европейски съюз е, нивото на образованието и на обучението да бъде повишено. От името на политическата си група искам да изразя подкрепата за приоритетите на полското председателство. И отново искам да подчертая, най-важното е съдържанието, съдържанието на онези програми, които бяха успешни. Името е второстепенно. Благодаря, колега Коря. Скоря. Благодаря, госпожо председател. Госпожо министър, аз ще ви кажа нещо, което вероятно сте чули, което беше споменато от другите колеги. Ще го повторя обаче, защото бих искала да разберете, е, че за нас е много важно да защитим тези многогодишни младежки програми. Това е много важно за нас – и то се отнася за всички парламентарни групи. Аз говоря от името на ЕНБ, но това се поддържа и от социалистите, и от другите политически групи. Това, което ние разбираме, е, че комисията предлага нещо като преразглеждане, но ние смятаме, че тези програми дадоха възможност на Европа да се прояви като истински фактор в този сектор. Ние имахме толкова проблеми с, с това, че много а, европейски граждани не разбираха как функционират институциите. Именно за това смятам, че необход... Е, че е необходимо истинско сътрудничество, ако искаме да постигнем напредък. Ценя високо това, което казахте за младите хора. Това е една група в обществото, за която трябва да мислим, защото те са бъдещето на Европа. Вие споменахте също така доброволната работа. В края на 2011 година ще отбележим края на Европейската година за доброволчеството и това е една сфера, в която Европа може да постигне много повече напредък, за да се открои това в европейското общество. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожа министър, искам да ви благодаря за представенето на вашите приоритети. Това го направихте много добре. In eh, zanima me, ali ste ugotovili. Eh, Искам да знам дали сте установили как младежите могат да бъдат обвързани в различни начини на мобилност, на движение. Става дума и за и за съседните държави, държавите на изток. И така казва председателката. Вие имате дума, госпожо министър. Това беше първия кръг на запитванията. Е, пани преводничонца, шановни панство, bardzo е, сърдечни дзинкуе за. Благодаря много за изказванията и коментарите. Мисля, че те ще бъдат много полезни в е, нашата работа. Най-напред искам да спомена един się чешим с tego, че będzie kontynuowane и финансование. на който стана ясно, че финансирането за програмите ще продължи. Въпросът е обаче по какъв начин ще продължи финансирането. И разбира се, това ще бъде тема на множество консултации и анализи. Помня, че в миналото имаше други програми, Комениус, Сократ и други. Това, което е особено важно за мен, е да запазим възможността да се финансират програми за ранно езиково обучение, за обучение в ранната възраст по компютри и други умения, които са важни за мобилността. Ние можем да използваме и принципа а, на побратимяването. също така можем да приложим и принципа на социалните контакти. Това, което каза председателката за Комениус е много важно. Извинявайте, може би не произнасям добре имената ви, казва ораторката. Надявам се, че през следващите 6 месеца ще се науча да ги произнасям правилно, както изисква обучението и образованието през целия живот. Господин Такова говори за ползата от, а, от определени програми и каза, че им е важно не толкова наименованието, колкото съдържанието. За мен особено важни са програмите за учащите се и децата. Тези програми могат да се реализират не само в образователни заведения, а и в младежки организации, за да могат програмите ни да бъдат отворени е, за участие и от страна на нашите съседи, особено участниците в източното партньорство. Госпожа Макларкин спомена мобилността на младежите. По време на последното изказване господин Свар спомена източното измерение на партньорството. Аз мисля, че гражданската дейност на младите може да се засили, като се използват част от наличните финансови средства, за да се подкрепя сътрудничеството с гражданските организации. Това беше споменато и по време на нашата конференция за източното измерение на мобилността. с procesem е, болонски модернизация uniwersytetów, tu пани министър Kudy. Що се отнася до процеса от Болония и модернизацията на университетите, моята колега Кодрицка ще може да ви каже повече. Аз лично мога да кажа няколко думи за ученето през целия живот. И образованието и обучението за възрастни. Това е област, в която ще работим. Професионалното обучение също беше споменато. Ние много държим на това, много държим да се говори за професионалното обучение по положителен начин в е, рамките на ученето през целия живот. Аз мисля, че е, това е изключително важен въпрос. Много е важно образователните системи да създават възможности за повишаване на уменията за квалификация и преквалификация. Също така, неформално придобитите умения да бъдат формализирани чрез системата за образование и обучение. Също съм съгласна с факта, че трябва да обменяме опит в областта на най-добрите постигнати резултати. Господин Борис попита и за подхода към стратегията 2020 във връзка с програмата за, програмите за сближаване. Според мен стратегията 2020 ни дава много ясни а, критерии. И държавите членки искат да се съобразят с тях и в своята национална политика и когато планират бъдещите дейности. Ето защо подкрепата в рамките на програмите за сближаване за подобряване на целите съответства на общите ни цели. Благодарение на стратегията 2020 ние имаме възможност да проверим а, реално ефективността на нашата дейност а, в, в, при работата с конкретни фондовете, защото трябва да планираме фондовете по такъв начин, че да постигнем по-добри резултати в областта на социалното сближаване. Това може да стане а, и чрез а, фондовете за социално сближаване, но също така е, и чрез конкретни фондове за развиване на умения, имащи отношение към мобилността. Не бива да забравяме, че това са уменията, които трябва да се изграждат от най-ранна възраст. И тук говорим не само за чуждоязиково обучение, говорим и за а, способността да се работи с нови технологии, да се общува с околните, да се познаването на представители на други народи и култури. Всичко това ще увеличи броя на образованите хора в Европа, тъй като от най-ранна възраст те ще са освоили най-важните умения. Ето защо е необходимо да се предвидят съответни средства. Mieli jeszcze e, okazję nieraz się spotykać, współdziałać. Надявам се също така, че ще имаме възможно... и други възможности да разговаряме и се надявам, че мога да разчитам на по-нататъчната ви подкрепа при следващите срещи и разговори по въпросите, които обсъдихме. винаги можете да се свържете с мен в бъдеще. Госпожо министър, аз разбрах от вашият отговор, че не сте непременно на, наши, на нашето мнение по отношение на, на новите програми. И ако съвета не ни, не ни подкрепи, аз честно да си кажа, тогава чувствам се доста несигурна, доста сама. Имахме, например, ние имахме, например, една много успешна програма е, учене през е, целия живот. И ако в е, тази програма включи сега спорта и младеща, това е добре, това не е противоречие, но не бих искала марките, лейбълите, които, които е, са установени. Вие самата също споменахте Комениус, Еразмус, Еразъм. А, ако тези марки се загубят, това ще е голяма загуба. Еразъм е нещо, което се познава от всеки го. Комениус също получава популярност. И ние смятаме като парламент, че тези програми, тези имена трябва да се запазят. Когато съвета казва тези, не става дума за имената, не става дума за имената, искам да ви кажа, господа министри, а, ние много, за нас имената са много важни. Моля, не казвайте в съвета, е, няма нужда имената да остават същите. Ние държим това. Много ви моля, запомнете това и се опитайте да защитите тази теза в съвета. Много е хубаво, че е, ви, ваш, един от вашите приоритети е сътрудничеството. Важно е какви, каква е функцията на една държава в Европейския съюз. За това се радвам, че и вие е, като полско председателство застъпвате идеята за сътрудничеството, за сътрудничеството особено между съседите. Мисля, че вие не разбрахте правилно. Виждам по лицата, че е, посланието е много ясно. Сега, може би комисията вероятно ще бъде убедена или ще има опити да, да направи, ще, бъде, ще има опити да, направ, да бъде убедена да направи завой на сам или на там, но да видим как ще се развият нещата. Благодаря много, госпожо министър. еще една реч повидиш, пани Ще добавя само едно нещо към казаното до сега. Аз лично съм много привързана към програмата Comenius и бих искала всички дейности да продължат. Разчитам на вашето сътрудничество, за да може работата по Comenius да продължи. Надявам се тук да няма недоразумение. Да, да, но така или иначе не е лошо човек да повтори това, което иска. Госпожа Кудричка, министър на науката и висшето образование, има сега думата. So, you have the floor. Directly. No, is the left one. The left one. Госпожа Кудрицка. Of the web channel. Пани Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Госпожо председател, уважаеми дами и господа. ние се срещаме в много знаменателен момент. Много добре съзнавам факта, че сега Европейската комисия подготвя първите проекто законодателни актове по мобилността. Ние очакваме съобщение за модернизирането на висшето образование. Това е особен момент, защото съвпада с финансовата и економическата криза. Същевременно младите хора в много държави не вярват напълно на своите правителства и на институциите в техните страни. Те протестират по улиците в, в а, срещу а, реформите в висшето образование, провеждани по силата на кохезионните политики. Затова а, пред нас се очертават огромни предизвикателства и мога да ви уверя, че полското председателство добре осъзнава а, тези предизвикателства. Разбира се, други институции на Европейския съюз са изправени пред а, а, предизвикателства, не само съвета, а и парламента. За това искам да ви благодаря за вашата резолюция от 12 май 2011 година за програмата Младеща в движение. Искам да ви благодаря за резолюцията за диалог между университетите и бизнеса. Мисля, че резолюциите трябва да се четат във всички висши учебни заведения в Европа и ние трябва да намерим начин да направим това добре, защото резулта... резолюциите са източник на вдъхновение не само за Европейския съюз, но и за Европейския съвет, и това ни помага да решаваме предстоящите проблеми. Мобилността беше проблем повдигнат от председателката като един от важните проблеми, с които се сблъсква предизвикателството. Ще разгледам този проблем първо, защото той е един от приоритетите на полското председателство за 6 месеца. Не само в съвета по образование, но и в съвета по конкурентоспособност, защото мобилността там е един от начините не само да се приложи стратегията Европа 2020 година, но и за постигане на високо равнище на иновации и по-добро качество на образованието в целия Европейски съюз. Съгласна съм с вас, госпожо председател, че е добре да запасим етикети, марки в Европейския съюз, при това познати марки, а, които създават допълнителна а, стойност и това е валидно за програми като Еразъм и Комениус. Това, което е важно за нас е Евро, че Европейската комисия изготвя проекто решения, свързани с мобилността, но намерението е да се интегрират множество различни програми за мобилност и да се предложи ново решение. За разлика от вас, все още не знам какви ще бъдат новите решения, които ще бъдат предложени. Това, което за нас е много важно, приложното поле на програмите на, за мобилност да бъде разширено, тъй като ние сме убедени, че възможността да се получи образование в висше учебно заведение в чужбина, вътре в Европейския съюз или извън него, това създава тази допълнителна ценност, защото се изгражда дипломацията на доверието сред хората, сред институциите и сред университетите в целия Европейски съюз. Следователно, ние бихме желали да разширим финансирането на програмата Erasmus, но не само това. Бихме желали също така да се разшири участието на студентите в третата образователна степен, а именно докторантите. Аз зная, че това е тежко предизвикателство, защото различните държави членки са организирали своите системи различно, но разширяването на еразъм, така че да се включат и докторантите, е една от нашите цели. Една друга цел е да се разшири Еразъм, за да включи програмите на, а, а, е, за добросъседство. Господин Звер зададе въпрос за конференция дискусията по измерението източно съседство. Ние бихме желали да повишим броя на страните, които участват в така наречените обичайни, обикновени програми Ерасъм. Знаем, че Турция е част от тази програма, Исландия участва, Лихтенштайн също. Това, което бихме желали да постигнем е следното – държавите свързани в политиката за добросъседство да бъдат включени в самата програма Еразъма, не само в Еразмус Мундус. Много е по-трудно да се участва в истинския Еразъм, а не в Еразмус Мундус. Следователно бихме желали повече студенти да могат да направят напуснат Европейския съюз и да учат в държави, включени в източното партньорство. За Полша държавите по източното партньорство са важни, естествено важни са и другите държави, така че се планира да се увеличи бюджета за изпълнението на тези цели, за да има възможност да се изпълнят нашите планове. Отново, това обаче не означава, че новото решение, което ще бъде представено от комисията, ще бъде напълно одобрено от съвета и по-специално Предвид факта, че след една седмица на 20 юли ще се разглежда мобилността. Има заседание на съвета по конкурентоспособност в Сопот в Полша, на което ще присъстват и министри на образованията. И ако това е много важно за Европейския съюз, ние ще обсъдим с комисията и с съвета дали промените, които ще бъдат приети, приоритети ще направят програмите за мобилност а, так, такива, че да доведат до промяна на наследството. Или пък те са насочени само да продължават съществуването си и да продължават да съществуват марките и лейбелите в Европа. Мога да добавя също така, и по този начин аз отговарям на някои от вашите въпроси в конференцията, коя, за която споменах за мобилност във връзка с държавите от източното партньорство. Ние осъзнахме колко малка е ангажираността на тези държави в, основната дейност на Еразъм. Оказа се, че 2-3% от студентите в държавите по източното партньорство са взели участие в студентските обмени. Това е малък брой. Следователно, ние възнамеряваме да разширим участието в тази програма и да включим и държавите по източното партньорство. Вторият ни приоритет е да модернизираме университетите. През септември ще бъде оповестено а, съобщението на Европейската комисия за модернизирането на университетите. През октомври се предвижда конференция по същата тема в Польша, в Сопот, а съвета ще приеме своите заключения през ноември. За модернизацията на университетите всички дейности и действия, които споменахте, са много важни и това вече беше разглеждано в резолюции на Европейския парламент. Това, което обаче мисля, че трябва да се доусъвършенства и сферата, в която ние търсим нова допълнителна стойност е работата не е само за постигане на високо качество и висококачествени реформи, за промяна на учебните програми, с признаването на дипломи, процеса от Болония. Става дума и за качеството на преподавателите. Тук неодавна се проведе реформа е, на образованието в Полша и е, Общото становище беше, че по-трудно се прави реформа в образованието, отколкото в минното дело, защото е, реформите на висшето образование обикновено се прилагат на базата на предложение от Европейския съюз и след това вече трябва да се прилагат на равнище държава членка. Така че тази помощ от Европейския съюз е полезна за правителствата на държавите членки. И така ние се опитваме да посочим че освен нещата, които са включени в резолюциите, като например сътрудничеството с бизнеса, а, опознаването на сдружения на предприемачи в сферата на приложната наука, за да може по-добре да се превъплатят а, успехите в научната дейност за създаване на нови услуги, нови технологии. Днес обръщаме особено внимание на университетите и а, висшите учебни заведения, тъй като сме в криза. На второ място, университетите не трябва да генерират само добавена стойност, като продават технологии и се опитват да си сътрудничат с бизнеса. Университетите трябва също така да имат и една трета роля. Те би трябвало да се превърнат в новаторски университети, които си сътрудничат с бизнеса и имат въздействие в региона. Тук не говоря за тяхното сътрудничество само с бизнес, но и с неправителствените организации, които също трябва да се ангажират с процеса на образованието. И това е една връзка с обучението през целия живот и други а, програми. Госпожо председател, знам, че времето е ограничено и напълно осъзнавам, че при изпълнението на задачите пред съвета ние няма да можем да постигнем успех без сътрудничество с други органи на Европейския съюз, като Европейския парламент и Европейската комисия. И съм убедена, че нашето сътрудничество с вас и задълбоченото разбиране на резолюциите, прияти от Европейския парламент и разбирането на работата ви ще доведе до постигане на най-добрите възможни решения, за да се насърчат съвременните промени. които ще се прилагат в висшето образование на Европа. В противен случай ще бъде много трудно да се постигнат целите на стратегията Европа 2020 година. Опита показва, че например, протестите в Гърция са на младежи, които завършват университети и не могат да си намерят работа. Това са съвременните проблеми. За това трябва да работим заедно, трябва да упражняваме натиск и върху академичните среди, не само върху политиците. Трябва да заедно да упражним натиск върху академичните среди, за да може да се постигне, да се изпълни тази задача, защото в противен случай че всички кохезионни програми, структурни фондове няма да добави тази допълнителна стойност, която ние се надяваме да постигнем. Благодаря ви, с удоволствие ще отговоря на въпросите ви. Благодаря. С някои неща много се, мога да се съглася, с други не толкова. Имате право. Болонския процес – този парламент беше много е, малко много малко бе въвлечен в работата на болонския процес и резултатите не бяха добри. Е, професорите, лекторите, тук е, лекторите в висшите училище. Това е също наистина нещо. Те се променят много бавно и това е лошо за студентите, защото студентите трябва да учат много неща на Изус, а ние не си представяме вече обучението по този начин. На второ място, съвсем съм съгласна с вас и това, което каза вашата колежка. Това, което трябва да направим е да се отворим към съседите. Към съседите на изток, но също така и на юг. Имам предвид тук Северна Африка. Трябва да помислим за това, защото може да даваме много инфраструктурни средства, но по отношение на образованието и културата, там трябва да се свържем с хората. И ние, които не идваме от източните страни, знаем, че хората, които имат завършено образование, имат диплома, в своите стру... страни те трябва да работят това, за което са учили, а не да карат таксита. В Грузия, в Украина, например, хората трябва да получат също своето, своя шанс. Мисля, че имаме огромен капацитет от хора, които карат таксита, вместо да стоят, да седат зад някое бюро и да мислят като инженери или други професии. Казахте, че трябва да намерим нови средства за поощряване и финансиране на мобилността. А госпожа Василио също подчерта важността на този проблем. Е, това може да се направи при Еразъм, Мондост, Леонардо Въпросът е, че тези средства трябва да се върнат, когато човек постигне нещо. И така, благодаря ви за изложението. Сега искам да помоля колегите да зададат своите въпроси. Господин Физес от Испания. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо. Aquí eh, el interés por esos programas Erasmus, Erasmus Mundus. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на министърката за изложението. Аз мисля, че Еразъм и Комениум са доказали своята полза. Не смятам, че трябва да ги променяме. Не бива да променяме и наименованията. Трябва да направим тъкмо обратното. Да ги засилим, а не да ги съкръщаваме. По отношение на казаното от госпожа Пакс, мисля, че преподаването в университетите трябва да се адаптира към реалността на днешния свят. Не защото искам да премахна латинския. Един от моите най-добри приятели преподава латински, но преподаването трябва да отразява реалностите на пазара на труда, за да не стане така, че имаме много вишисти, пък е, малко хора, които е, имат работа. Не е нужно да ви напомням програмата Мари Кюри за научните изследвания. Тя е много интересна и според мен трябва да се доразвива. Тъй като съм докладчик е, по въпросите на спорта, възниква един много важен въпрос за съчетаването на университетското следване на спортистите с спортната им дейност. Разбира се, не бива да им се дават дипломи заради високите спортни постижения. Само, че как да им помогнем да се развиват не само в областта на спорта, може би чрез курсове, които не изискват тяхното участие. Господин Тюкеш от Румъния. Министър Госпожо министър. Заедно с министъра Ал и други представители на полското председателство искам да ви приветствам с добре дошли. Много се радвам, че вие сте тук с останалите полски колеги. Вчера вие, е, вчера се видяхме в комисията по права на човека като румънски унгарец – за мен е много радостно, че полското председателство а, има а, същият а, е, ентусиазъм като Унгария. Аз съм а, роден там, където през 1579 година беше създаден първия университет в Трансилвания. След това Иштван Батори изигра важна роля в университета в Краков. Е, ето защо е, ние много държим на отношенията между Полша и Унгария. През 1999 година в Клуш беше създаден нов университет. Чаушеско беше закрил университет през 1959 година. През Търго, Търно Магореш бяха създадени университети. Ние днес сме изправени през криза на висшето образование наследихме тежко наследство от комунизма и не успяхме да излезем от трудностите. И за това ползата от мобилността не е много ясна за нас. Виждаме, че онези, които завършват университетите, работят като шофьори на таксита. и напускат страните, в които продължава кризата след разпада на социализма. И вместо да бъдат интегрирани Румъния и Унгария, не познавам ситуацията в Польша, те напускат страната през последните 20 години 2 милиона румънци са напуснали страната, било за да работят, било за да учат в чужбина. Ето защо аз мятам, че Европейският парламент, Европейският съюз трябва да балансират антагонистичните различия между източната и западната част на Европа и трябва да направят така, че мобилността да се осъществява в две посоки, за да не губим своята младеж интелектуален потенциал. Ето защо трябва да бъдат развити и разработени специални програми за бившите социалистически страни. Ще помоля колегите да не се разпростират в, в, в рамките на повече от една минута. Така че бъдете а, стегнати. Благодаря. Искам да благодаря на госпожа министъра за приоритетите, за представенето на приоритетите. Европейските университети наистина трябва да бъдат отворени за бизнеса, за пазара. Държавата трябва да не е толкова обвързана с финансирането на университетите. Университетите трябва да станат по-независими. Едва тогава е, университетите ще могат да действат свободно независимо от регулирането, от, регулациите на, от регулативите на държавата. По този начин ще се повиши качеството на образованието в Европа. Европа. Но естествено чара на старите университети, например на Хумбулския университет в Берлин, е много голям. Тук държавата финансира има финансово участие. И това осигурява един спокоен живот на професорите, на студентите. Но въпреки това, смятам, че тази пропаст между производството, между бизнеса и науката трябва да се затвори. Колегата Диски от Германия. Благодаря, госпожо министър, госпожо председател. Аз много внимателно слушах и имам един въпрос и една молба. Моят въпрос е. Слубице и Франкфурт на Одер е, са един чудесен пример за сътрудничество, за културен обмен. И мисля, че за Германия и за Полша това сътрудничество беше чудесно. Моят въпрос е как виждате вие това сътрудничество? На второ място, изкуството. Полша. ich wollte die Ausbildungsseite. Weil Polen hat hervorragende Полша има чудесна школа за образование на оператори, на, на музиканти. Польша може да даде нещо на Европа, нещо, което други страни не могат да предложат. Председателката благодаря за краткия въпрос. Господин Кели от Ирландия. Е, благодаря, госпожо председател. И аз искам да приветствам представителите на Полша. Убеден съм, че председателството ще бъде е много добро. Що се отнася до казаното, не бих поставил толкова силен акцент върху еразъм за съседните страни. Основната ни отговорност е за евро... страните от Европейския съюз и когато там изчерпаме потенциала, ще имаме възможност да предложим, възможно, да направим нещо и за страните извън Европейския съюз трябва да направим всичко, трябва да направим всичко възможно. Първо, студентите в Европейския съюз. Второ, каза се, че в университетите реформата е по-трудна. Бих казал, че и съдиите, и при съдиите реформата не е лесна, само че реформата е задължителна. Те трябва да бъдат сравнявани с най-добрите в света и ако искаме да има взаимно признаване на квалификациите, тези квалификации а, трябва да бъдат а, е, безспорни. В момента те не са. А, много от тях си седат в кулите от слонова кост, без а, да познават външния свят. По-нататък. Съдържанието на програмите трябва да а, има отношение към нуждата и е, това, тази оценка трябва да се направи както вътрешно, така и външно. По-нататък е, за е, преподаването има много курсове, в които занятията са много ограничени. Има студенти, които имат 10 е, часа е, дневно, други имат 10 е, часа седмично. Ако искаме да имаме университети от световен мащаб и на световно ниво, трябва и съдържанието и преподаването да са на такова ниво. Благодаря на министърката за изказването. Благодаря и и за казаното за Европейския парламент. Вие сте били депутат в три години тук, преди да станете министър, сте били тук. Надявам се, че това ще повлияе и върху решенията в съвета. Благодаря ви за това, че казахте, че искате да защитите програми като Еразъм. Надявам се, че днешната среща ще покаже ясно, че за нас съдържанието е важно, но е важна и на, на, важно е и наименованието, важни са и самите програми. Разбира се, реформата в висшето образование е трудна. Ние трябва да обърнем особено внимание на това, което каза господин Фиса, а именно а, адаптираността към потребностите на бизнеса и економиката, без да забравяме, разбира се, задължителната автономия на университетите. Ние искаме европейски университети да са конкурентоспособни не само в Европа, но извън нея. Ние знаем колко е важен шанхайския списък и в бъдеще трябва да гарантираме по-засилена конкурентоспособност на европейските университети. Благодаря, госпожо министър. Образованието в Европа е нещо много важно. И мисля, че амбициозните цели на 2020, особено по отношение на, на намаляване на, за, на безработицата сред младата, младите няма да могат да бъдат постигнати, ако не повишим качеството на образованието и на професионалното образование. Това е най-важно. Леонардо да Винчи, например, е една програма, която може да бъде използвана за тези цели. Програмата може да включи не само студенти, но и други млади хора, които могат да подобрят своето професионално образование. Тук държавите членки би трябвало да засилят своята координация, за да разрешат практическите си проблеми, които възникват при прилагането на програмата Леонардо за да може програмата да стане още по-успешна, отколкото е в момента. Председателката. Да, но това не е нейната задача. Задача на е, е, министър Кудрицка. Това беше в прерогативите на госпожа Хал. Но така или иначе, вие може да кажете всичко, което искате. То ще бъде предадено. Господин Такола. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на министъра за изказването. Мисля, че европейските училища и университети трябва да станат по-привлекателни. Ние изоставаме от Съединените щати – Австралия също а, успява да привлече много чуждестранни студенти. Всъщност това е втори или третия по значение а, е, експортен продукт. А, ние се провелихме в усилията си да изпълним Лисабонската стратегия – нямаме, не сме създали економика, която да е основана на знанието. Имаме добри проекти, но не винаги. Ето защо искам да подчертая това, което вече беше казано. Съдържанието е важно, но наименованието също. Имаме нов комисар, госпожа Василио. Благодарение на нея получихме чудесен, много добър бюджет. Полша има добри традиции в областта на образованието и културата. И малко се притеснявам, когато виждам че, отрицателното отношение. А тогава, когато говорим за Комениус, бихме могли да добавим съдържание. Сега сравняваме научната дейност, но ако ако е едно дете в Польша и има оценка 8 по английски, какво означава това в Финландия, например? Ние трябва да бъдем отворени към реформата. Извинявайте, една минута е твърде малко, за да каже човек, за да изрази човек изключително важни съображения. Госпожа Левенова. Благодаря ви за а, представянето. То беше изключително важно. А, особено за представянето на приоритетите. Когато говорим за премахването на Еразъм, ние имаме проблеми с финансирането на тази програма и се надявам, че по време на вашето председателство ще подобрите ситуацията, защото не става дума за липса на интерес, а по-скоро на липса на финансиране. Ние трябва да се стремим към ангажирането на повече студенти в подобна програма. Тогава, когато говорихте за модернизиране на университетите, не се занимахте достатъчно с въпроса за признаването на квалификацията, не само на, уне, на, на учещите от чужбина, но и от унеси, които са вътре в Европейския съюз. Госпожо министър, имате думата. Благодаря много за въпросите ви. Някои от тях бяха доста близки по своето естество, така че ще се опитам да им дам общ отговор. Когато говорим за разъм и за мобилността, господин Кени, госпожа Кели и госпожа Лабаталова споменаха, че е по-важно да се засили, разшири разъм вътре в Европейския съюз, а да не съсредоточаваме вниманието си върху политиките за добро съседство. Госпожа Набедалова каза за вътрешното финансиране на тази програма. Аз съм съгласна и аз съм съгласна, че трябва да развиваме програмата Разъм вътрешно, и казах, че това трябва да се направи също така и на третото образователно равнище, не само за студенти в бакалавърската програма и в но и в магистърската и докторската програма. Добавих след това, че втория елемент – е засилването и разширяването на програмата, така че тя да се отвори за съседните страни. Не става дума за изтичане на мозъци, това се отнася и за нас някои от държавите членки на Европейския съюз имат по-слаби университети, имат циркулиране на мозъци. Това е свързано с възможността да се учи в друга държава и това е свързано с процеса от Болония, така че поне 20% от студентите да имат възможност да учат в чужбина. Като по този начин имат възможност за по-широк поглед върху образованието, възможност за придобиване на нова квалификация, на нови знания. Работим по този въпрос и ще бъде добре, ако парламентът обмисли някакви стандарти за програмата Еразъм вътре в Европейския съюз и определен процент, който да се стремим да постигнем. Сега, втори въпрос говорихме за нещо, което е много болна тема за всички нас, особено за държавите членки. Да се вършват хората, отиват в съседна страна и стават шофьори на такси, както каза председателката и някои от изказалите се. Ние в Польша знаем, че има хора, които работят в ресторанти, мият чини, а по въпроса за признаването на квалификацията, това е един от основните въпроси а, и проблеми на Европейския съюз и на Европейската комисия. Аз знае, че взаимното признаване на квалификациите ще бъде една от темите на едно законодателно предложение, подготвено от комисията което ще бъде представено през декември, но в момента държавите членки вече работят по прилагането на рамка за европейски квалификации, които позволяват признаването не само на дипломи, защото не става дума само за признаването на една нищо не значеща хартийка, но и а, признаването, че даденото лице е научило нещо и неговите знания са признати и другаде. Много е важно държавите членки да признаят, че, да кажем, а, някой, който е завършил Хумболтовия университет в Германия и малък университет някъде в Полша, макар да нямат едно и също ниво, нивото да е сходно и да може да се признава съответната квалификация. Госпожо председател, колко време имаме? Добре, ще отговаря на въпросите. Именно за това общата рамка за квалификацията е толкова важна. Ние познаваме процеса от Болония, ние знаем неговите слабости, проистичащи от разнообразните образователни системи в различните държави. Няма да въведем една програма за цели Европейски съюз. Това не е възможно, но тъй като Польша председателства и процеса от Болония, ще се опитаме да постигнем преразглеждане на вече взетите решения по понятията и концепциите за взаимно признаване на дипломите и същевременно да гарантираме а, някои университети да не бъдат обект на а, едно и също а, оценяване, ако са в различни сфери. Едни в изкуствата, да кажем, други в спорта. И сега стигам до въпроса на господин Биски за университета в Ядрина. Разбира се, би било добре ако имахме повече такива инициативи, които съчетават финансиране от две съседни държави. Това е прекрасно. Ядрина помогна и на Германия и на Полша да подпишат редица споразумение за образованието и науката, така че университета в Ядрина е прекрасен пример на подобни инициативи и то трябва да се обмисли и за други държави. Тук има съчетаване на структурни фондове, държавни фондове, които се използват за различни цели. ми се струва важно, че структурните фондове биха могли да се използват, както това се прави в Полша, за намаляване на безработицата сред вишистите Проблемите са не само в чужбина, където новопроизведените вишисти стават шофьори на такси, но и в собствените им страни. А, за това са необходими инвестиции в техническите университети, за да се насърчават студентите да а, учат по дисциплини, които ще им дадат възможност да работят след завършването. А това беше успешно в Полша. След една година имаме повече студенти в техническите университети, отколкото, например, в студенти по педагогика, които не могат да си намерят работа толкова лесно. И така, Имаме повече студенти а, в техническите университети. Знам, че не успях да отговоря на всичките ви въпроси. Имаш и някои въпроси за приспособяването към при, а, потребностите на свет на съвременния свят, например програмата Мари Кюри. и на тази програма придаваме много голямо значение. Това е Мария Кюри е полякиня, ние наричаме Мария Склодовска Кюри и участието в тази програма ни кара да вярваме, че подобни програми ще продължат да се спонсорират. И още нещо искам да спомена. Това, което е важно за университетите, и за висшите учебни заведения е, че съдържанието и методологията следва да се променят. Ние мислим за програми, но обикновено забравяме методологията на преподаването. Струва ни се, че в съвременния свят с новите технологии това би трябвало да бъде едно от основните предизвикателства и за нас, и за университетите. И накрая споменах за резолюциите на европейските парламенти и как те би трябвало да бъдат познати на всички университети. Изглежда, че такива институции предлагат да се организира конференция а, в Краков а, и това е един интересен пример за това как може да се а, насърчават най-добрите практики в Европа в сферата на образованието и научните изследвания. Много е важно да се подкрепят подобни инициативи като председателство на съвета. И само още едно последно изречение. Аз бях тук три години говорих и задавах въпроси на различни министри, както правите вие днес. И за мен беше много интересно да се срещна отново с вас и да се окажа на другата страна. Аз се надявам, че вашата работа ще бъде винаги плодотворна за Европа и нейните граждани. Аз се надявам, че нашето сътрудничество през 6 месеца на нашето председателство ще бъде много добро. Благодаря ви. Благодаря. Винаги е много трудно да спазим времето, но искам да отговоря на господин Кели. Темата е разъм. Не може да се третира егоистично. Еразъм е програма на Европейския съюз. И ако ние искаме да включим съседни страни, то тези съседни страни трябва да плащат. Те до някъде плащат от средствата за предпреседенителните фондове, които се дават за тези страни. Тоест, ние ние не променяме бюджета си в този смисъл. Така че мислете по-широко. Ние сме обградени от приятели. Ако не всички може да приемем в Европейския съюз, то може поне да се опитаме по всички начини да ги приобщим към нашите ценности и култура. Благодаря ви, госпожо министър. Сега господин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 И сега давам думата на господин Цуховски. Докато вашия началник, господин Здроевски, е болен. Уважаеми дами и господа, Лицето, което трябва да представи приоритетите на полското председателство в сферата на културата беше Богдан Здроевски, но той, за съжаление, имаше нещо на него му случи нещо неприятно и той сега ни гледа по интернет от болницата, така че господин министър, поздрави от Брюксел и от Европейския парламент. И така, госпожо председател, дами и господа, за мен е чест да мога да говоря днес пред вас и да представя приоритетите на полското председателство в съвета на Европейския съюз в сферата на културата и аудиовизуалните изкуства. Основните приоритети на полското председателство в сферата на културата е ролята на изгражда, за изграждането на интелектуалния капитал на Европа. Това е тясно свързано с една, един от хоризонталните приоритети, един от хоризонталните приоритети на полското председателство, изграждане на интелектуалния потенциал. Това е свързано с основните компетенции които включват е, информираност и осъзнаване на културата. Интелектуалният капитал е съвкупността от нематериалните а, е, е, умения и ако Европейския съюз иска да остане творчески и иновативен и иска да приложи целите на пример на стратегията Европа 2012 година, 2020 година, извинете, за растеж и заетост, ние трябва да използваме напълно интелектуалния капацитет. Това е общата ни инвестиция в бъдещето. Това дава възможност на отделните лица и на обществото да мислят е, новаторски и творчески. Това е полезно не само в сферата на изкуствата, това може да се използва и в е, професионалния живот и в предприемачеството. Позволете ми да ви дам пример. Има доказателства, че децата, които посещават е, уроци по драматично изкуство са по-самоуверени, разбират по-добре другите и развиват комуникативните си умения по-добре, отколкото деца, които не посещават часове по драматично изкуство, тези деца имат предимства и в професионалния си живот. Полското председателство ще предложи заключения по този въпрос, които ще бъдат свързани с синергия между културата от една страна и от друга страна образованието, младежта, е, научните изследвания трябва да се разгледат въпросите, свързани с намаляването на отпадането от училищата подобряване на а, възможностите за работна заетост, а, по, позицията на културата в, в сферата на социалната и технологичната иновация. Дами и господа, смятам, че ние все още помним обсъждането на предложението за създаване на е, етикет Европейско наследство. Полското председателство смятат, че това ще бъде основна инициатива в рамките на културните дейности на Европейския съюз. Ние сме много удовлетворени, че по време на унгарското председателство, благодарение на отличното сътрудничество между парламента, комисията и съвета, ние постигнахме добър компромис в това решение. Аз бих желала следователно да благодаря Кризала Парадели, и докладчик по този въпрос и госпожа Пак за отличната работа по тази тема. Макар, че текстът получи политическо одобрение, трябва да продължи работата в сферата на политическите решения. В края на юли Съвета ще, проче, ще приеме проекто текста на първо четене и окончателно се предвижда да бъде прият през септември, за да може да влезе в сила решението до края на годината. Между времено, полското председателство ще започне обсъждане в съвета по процедурата за одобряване на експерти, които да а, се включат в една комисия за културното наследство и етикета културно наследство. Критериите за подбор за членовете на тази комисия а, следва да бъдат зачитани от съвета при назначаването на експертите. И така, уважаеми дами и господа, липсата на е, статистическа информация в сферата на културата е най-голямата пречка за предоставяне на доказателство, че културната политика наистина действа. За да може да се докаже, че има социално влияние на културата, за да може да се покаже, че културата помага за изпълнението на целите на стратегията Европа 2020 година, е необходимо да имаме сравними статистически данни. Да се казва само, че културата е важна, това са само празни думи. А ние от опит знаем, че а, това не винаги се зачита и се взема предвид, когато се изготвят нови политически решения. Парламента, съвета и комисията многократно призоваваха за изготвяне на сравними а, статистически данни а, в сферата на културата. Именно затова Евростат започна проект в 2009 година за статистиката в сферата на културата. Тук става дума за една статистическа рамка, която ще бъде представена през октомври на конференция, която ще финализира този проект. Рамката трябва да бъде приета и ще започнем дебат по начина, по който работата в сферата на културата трябва да продължи. Полското председателство ще предложи дебат на министрите на културата по а, стати... културните статистики. Това ще стане през ноември. Ние сме готови да изпратим силен политически сигнал подчертавайки, че е необходима допълнителна работа по този аспект на нашата дейност. И така, дами и господа, сътрудничеството с, с държавите в източното партньорство е основният геополитически приоритет на полското председателство. Позволете ми да представя най-важните прояви, свързани с, с източното партньорство по време на полското председателство. Миналата седмица в Варшава се проведе конференция Източното измерение на мобилността. Това беше подчертано и беше споменато от изказалите се преди мен полските министри го организираха. Това идеята беше да се засили мобилността в сферата на обучението, младеща и спорта. Говореше се за сътрудничеството между източните държави, държавите от Кавказския регион и Европейския съюз. Това ще допринесе за един форум за източното партньорство в края на септември, в който ще участват е, държавни и правителствени ръководители, които ще обсъдят по-нататъчното развитие на сътрудничеството ще има граждански форум, който се планира за край на ноември и ще се засегне тези въпроси по време на заседанието на външните министри през септември с участието на държави от страните партньорки и естествено държавите членки. Надявам се, че всички инициативи и прояви свързани с източното партньорство, които ще се проведат по време на полското председателство, ще засилят нашето сътрудничество в тази сфера и ще улеснят отварянето на програмите на европейските Европейския съюз за участие на държавите партньорки. И сега нека да кажа няколко думи за, партня, за ам, приоритетите в аудиовизуалния сектор. Основен приоритет е дигитализацията и опазването на културното наследство. Цифровизацията и запазването на културното наследство за бъдещите поколения е много важен проблем за всяко общество. Новите цифрови технологии ни дават възможност не само да съхраняваме книги, картини, филми, музика, това дава възможност на европейците и на хората по целия свят да имат бърз и лесен достъп до тези произведения. Искаме да подчертаем, че е важно да се развие компетентност сред потребителите на цифровите библиотеки, за използването на тези произведения за търговски и други цели. Навлизайки в цифровата ера, ние сме изправени пред нови предизвикателства във връзка с ролята на културните институции, които осигуряват достъп до културата. Именно по тази причина в 2010 година комисията а, създаде група от мъдреци, които а, работи по, по тези програми тази група тази година а, публикува доклад а, под название Новия ренесанс, новото възраждане с а, препоръки за а, запазването на, на европейското наследство. Полското председателство ще работи за цифровата библиотека Европалия и ролята и за бъдеще. Ще обърна внимание също така за работата във връзка с, директивата, която е свързана с така наречените произведения а, сираци, ако а, улесним процедурата за прехвърляне на правата, тогава цифровизацията и по-специално Европалия ще бъде много улеснена и много произведения, които до сега не бяха познати на широката общественост, ще станат нейно достояние. Полското председателство предлага цифровизацията и защитата на културното наследство, особено аудиовизуалното и кинонаследството, да се обсъждат от съответните министри на, в Европейския съюз по време на неформална среща, която ще се проведе на 9 септември в Вроцлав. Потенциала на цифровизирани архиви ще се включи в програмата на едно експертно съвещание, което ще се проведе през юли. Намерение на полското председателство е да изготви и заключение на съвета за защитата на малолетните и непълнолетните в цифровата среда. Това е в отговор на доклад на Европейската комисия по прилагането на две препоръки на европейско равнище, приети в 99, 98 и 2006 година. Препоръките бяха насочени към повишаване на нивото на защита на децата и младежите в цифровата среда. Цифровата ера доведе до нови промени в аудиовизуалната среда. Децата имат достъп до интернет, например, те играят на игри онлайн, търсят информация за учебни програми и си общуват с приятели. Не отдавна социалните мрежи станаха много популярни сред децата в Европа. Че 40% от децата на възраст от 9 до 12 години и две трети от 12 до 16 години имат своите профили в социалната мрежа. Децата също така са значителен процент от телевизионната публика и телевизионните мрежи се опитват да се конкурират с интернет. Те предоставят услуги, които дават възможност на зрителите да определят какво да гледат. И така не се осъзнават напълно възможните заплахи, които съпътстват аудиовизуалните услуги по интернет. Децата са най-уязвими, следователно е необходимо а, родителски надзор, надзор, филтриране, това са само част от дейностите, по които ще работи Польша, независимо от това за какви медии става дума, за да се осигури висока степен на защита на децата и младежите. Дами и господа, както вече беше споменато от госпожа Камефелд и от други а, кол, а, депутати по време на образование, обсъждането на образованието. Ние искаме да се средоточим вниманието върху медиите и културата, върху финансирането на културата и аудиовизуалните изкуства. Ние в момента честваме 20 годишнината от създаването на медийни програми, европейска кинематография, целият аудиовизуален сектор е много важен. Програмата за медиите е много известна сред европейските кинолюбители и същото е, въжи и за другите програми. И тези два сектора, а, всеки от тях има свои финансови инструменти. Следователно, нашата дейност в тази сфера се засилва и това се наблюдава в Европейския съюз. Благодарение на това, че тези програми се отварят и за държави извън Европейския съюз програмата Култура, Меди, Медиа Мундус изтичат в 2013 година и те би трябвало да се включат в следващия финансов период. Трябва да помним, че преговорите по тези програми ще бъдат повлияни от дебата за финансовата перспектива за периода 2014-2020 година. Полското председателство е убедено, че културните дейности и аудиовизуалните дейности са в е, е, центъра на европейските проекти, следователно са необходими усилия, за да се осигури силна подкрепа за културата и за медиите, като се използват инструменти, които гарантират прилагането на съществуващи програми, основаващи се на достатъчно финансиране на съответното равнище. И в заключение, дами и господа, искам да благодаря на унгарското председателство за усилената и последователна работа, за желанието им да постигнат целите, за предприятите от тях дейности, за да се постави културата там, където е мястото и достойното и място в, в стратегията Европа 2020 година. Искам да благодаря на Дания и на Кипър за изготвянето на а, програмата за нашето трио и се надявам, че ще имаме а, плодотворно сътрудничество с Европейския а, парламент. Надявам се на вашето сътрудничество. Разбира се, вие сте добре дошли да ни посетите в Полша и да участвате в културни прояви по време на европейското председателство. Искам да ви поканя за Европейския конгрес на културата от, през септември. Благодаря, господин министър, Имам две съобщения. Господин К. Едва ме иска да си изкажат господин Кавата и господин Кавата. Благодаря, госпожо председател. Господин председател, министър, много се радваме, че една страна с богати културни традиции ще управлява културната политика в Европа. Вие всъщност очертахте отговор на моя въпрос. Дали законодателните предложения за многогодишната програма Култура и медии, които, която предстои да бъде разгледана от парламента, която беше разгледана от парламента, ще бъде реализирана. Второ, е, като знаем, че многогодишната програма изтича през 2013 година и е, времето необходимо за подготовка на подобен доклад е доста че трябва доста време да се подготви такава програма. Имате ли програма и график за това кога ще бъде представена програмата пред парламента? И по-нататък, какво мислите за една евентуална медийна програма, която да бъде включена в културната програма, вместо да имаме една конкретна медийна програма? Това са моите конкретни въпроси. представителка на Словакия. Благодаря. Госпожо председател, много се радвам, че сте тук. Пожелаваме на министъра бързо оздравяване. Много се радваме, че вашето председателство си е поставило амбициозни цели. Надяваме се, че ще ги постигнете и ще бъдете добър пример за отказа от съкръщаване на разходи в момента на криза. Какво възнамерявате да предприемете във връзка с цифровизацията на библиотеките? Знаем, че някои страни забавят напредъка в тази област. Какво смятате да предприемете, за да ускорите този процес? В парламента има и бяха направени и предложения, които се надяваме, че ще подкрепите. Само да кажа Лукс, наградата Лукс е наше дете и ние ще си го защитаваме. Благодаря, господин Такола. Благодаря, госпожо председател. От името на групата на либералите искам да благодаря на министъра за изложението, в което бяха представени много амбициозни цели. Искам да задам два въпроса. Ясно е, че Предимството на Европа се състои в това, че имаме много обекти на културното наследство. Дали по време на вашето председателство няма да се направи приоритизация? имаме обекти в списъка на ЮНЕСКО, имаме обекти на европейското културно наследство. Мисля, че тук е необходимо да, нещата да се структурират по-добре. Мисля, че може би е добре да се, да се картографират нещата, тъй като понякога ентусиазмът е по-силен от постиженията. Е, важното е, за нас е, е да осигурим процъфтяване на историята, както и опазване на културното наследство, разбира се. По-нататък. Вътрешният цифров пазар и авторското право. Въпреки, че говорим за съдържание, трябва да се намерят нови начини, за да видим по какъв начин можем да осигурим а, простор за развитие на нашата култура. А, мисля, че цифровизацията е един от пътищата. Освен това, някои от а, разпоредбите на авторското право и защита на интелектуална собственост а, спъват цифровият а, пазар. E, panie ministrze, chciałbym ogromnie podziękować za e, bardzo... Господин министър, Искам да ви благодаря за амбициозната програма в областта на културата. Искам да поздравя министър Здроевски. Знам, че сте подготвили много конференции. През септември нашата комисия ще, ще посети Вроцлав за да участва в Европейската среща на върха на културата. Ще говорим с интелектуалци за ролята на културата. Всичко това ще бъде възможност да продължим разговора започна днес. Искам да ви благодаря и да ви призова, господин министър, да обърнете внимание на културното образование, аудиовизуалните аспекти, бъдещето на европейското кино, аз работих по един доклад, който предстои да бъде прият. Така че ви призовавам да обърнете внимание на културата, на качествата, уменията, способностите, с които, които трябва да има всеки европеец. Повечето в повечето страни, с изключение на Франция, няма такова нещо като културно образование. Затова аз много се радвам, че повдигнахте този въпрос. Последното, което искам да ви попитам е следното. То е и нещо като препоръка. Говориш се тук за медийната програма и културната програма и връзката между двете също така сказахте, че не предвиждат революция, а бавна еволюция. Тези програми не са лесни. Вие споменахте аудиовизуалните програми. Трябва да обърнем внимание на хронологията на медиите и не бива да се забравя нашите правомощия като равноправен участник в законодателния процес. Призовавам ви да проявявате твърдост в разговорите с други министри, за да се осигури достатъчно финансиране, но да се направи разграничение между двете програми. Господин Кели има думата. Най-напред искам да благодаря на министъра за много уместните коментари, които направи връзка с културното наследство, социалните мрежи, цифровизацията. В началото вие се позовахте на статистически, де, статистически данни за ползата от театрални групи. Има ли подобни статистически данни? и за други културни дейности. Също така споменахте за създаването на група мъдреци, които да разсъждават по въпросите на цифровизацията. В тази група мъдреци има ли и жени? Благодаря, госпожо председател. Бих искала, бих искала да приветствам добре дошъл министъра. Имам един въпрос във вашето изказване. Вие не споменахте проекта за Европейския дом на историята. Това е проект, който представлява интерес за мен. Това е въпрос на парламента. Няма нищо общо с комисията и съвета, каза председателката. Независимо от това. Ще бъда благодарен, ако споделите мнението си. Заповядайте. По въпроса за програмите. Аз е, изслушах е, много внимателно дебата за образованието, тъй като това е, е тема, която ме вълнува, поради това, че съм работил като учител. Ние мислим по същия начин за програмата Култура и програмата Медии. Разбира се и Медия Мундус. Те придобиха широка известност и разпознаваемост, да не говорим за резултатите, които са дали. И когато днес кинопроизводителите предвиждат бюджет, те предвиждат и перо за популяризиране и за обучение. По този начин се укрепват позициите на европейското кино, нещо към което всички ние се стремим. Създаването на нови е, етикети, така да се каже, е, винаги, винаги е свързано с рискове. Като председателство ние сме напълно съгласни с това, което беше казано тук за образователните програми. Това е и нашето становище за програмите. Те са добре известни, така че тогава, когато едно нещо не е щупено, не е нужно то да бъде поправено. Госпожа Медевелова, ще се опитам да ви отговоря. Европеана е интересна програма. Помним, че имаше време, когато Европа проявяваше силно емоционално отношение към нея. Но така се случва, че в Министерството на културата аз отговарям и по въпросите за архивите и авторското право. Винаги, когато се работи по архивиране, възниква и въпроса за авторското право. Ако искаме Европеана да постигне успех, трябва да осигурим финансиране. В Полша, както знаем, се обяви за достатъчно финансиране. Като председателство ние ще работим по директивата за произведения незащитени от авторски права. Тази директива е от особено значение за проекти като Европеана, така че всяка инициатива за цифровизиране, събиране и предоставяне на подобни произведения е част от нашите намерения. Авторското право е сериозен въпрос. Тук в отговор на господин Пакова искам да кажа, че съм съгласен с казаното от председателката. Европейският европейския знак за наследство е свързан с други марки, които познаваме. Например, марката на ЮНЕСКО е най-разпознаваемият знак в, по света. Аз проверих кои сгради искат подобен знак. Някои са важни, други не. Така че ако искаме европейски знак на качество, първото, което трябва да направим е да създадем една група от висококомпетентни специалисти. Ние вече а, сме дали определено признание и тази група експерти трябва да помисли върху критериите у нези обекти, които получават знак за наследство, трябва действително да бъдат изключителни. С други думи, имаме нужда от ясна и убедителна процедура за предоставяне на знак за наследство. Не бива да подхождаме от статистическа гледна точка. Онова, което е най-важното, е качеството. Друг въпрос, който трябва да обсъдим е следният. Европа е изградена въз основа на свободата на гражданите. Това е, личи много ясно и в е, областта на цифровизацията. За някои хора, за някои хора цифровата среда замества реалната. В Европа обаче имаме традиция за защита на авторското право. Творецът трябва да остане единственият правопритежател. Не можем да променяме това правило по никакъв начин, така че всички идеи за по-добър достъп до художествени произведения трябва да отчитат изискванията на авторското право. Трябва също така да намерим и добро решение за творците, за да бъде в техен интерес да се осигурява максимален достъп до техните произведения. Такива предложения са направени, но те предстои да бъдат анализирани за да се спазят принципите, така че творецът да има право на своето творение. Има обаче и други съображения, като защитата на децата и непълнолетните лица. Трябва да се подготви списък на евентуалните проблеми, и заедно с това трябва да защитим правата на отделния гражданин в Европа. Сега да отговоря на въпросите на господин Борис. Когато говорим за европейските програми, ние се стремим към еволюция, а не революция. Да, това ще бъде нашата позиция. Господин Кели попита за статистическа информация. Ще помоля сътрудниците си да направят справка. Действително, проведено е подобно проучване в Полша. Имаше и въпрос към министра на науката, както казах. Аз проявявам голям интерес към образованието. В Польша изкуството е в рамките, е в компетенциите на Министерството на културата. Има 19 специализирани училища, които са част от е, Министерството на културата. Така че имаме една е, добре изградена система от, е, за културно образование. В резултат на това в много области ние осигуряваме добре изградени професионалисти, например музиканти за оркестрите в Бозар. Предстои да открием полско съвременно изкуство. И това са все възпитаници на специализираните художествени учебни заведения. Това са традиции, с които ние в Польша се гордеем. Това е специфика на нашата страна. Мисля, госпожо председател, че отговорих на въпросите. Виждаме колко много е, изкуство може да на колко много изкуство може да се насладим от Полша. Има чудесна изложба, която аз ще посетя. Съслужава си. Благодаря ви за изложението. Говорихме по темата за това, че бяхме разтревожени за медиите. И темата за медиите няма да изчезне, ще има програма медия. Вчера говорих за това и с комисията, може да сме спокойни. Това, що се отнася до е, нашите творчески проекти, нещата изглеждат добре, медиите ще останат застъпени, ще получим увеличение на бюджета. Виждаме колко важна е, е програмата Медиа, даже и във връзка с наградата Лукс. Не може, естествено, както казва господин Штин Лошински, през ноември да получим програмите и просто да, да ни се наложат програмите и да ги спазваме. Аз казах, че не може така, че трябва предварително поне по неформален път да знаем какво ни очаква. В противен случай, в края на годината ще хвърчат пера. Всички вие ще ме подкрепите. Но ето, например, Хано не ме подкрепя винаги. Той казва, имената не са важни, но Хано и теб ще те убедим в нашата правота. Следващият министр, който ще говори, е министърът на спорта. wir haben jetzt unter uns den Minister für Sport, Mr. Geers, Sport und Tourismus. Господин Гирс е министър на спорта и туризма. Знаем, че господин Фисъс ще представи своя доклад именно по тази тема, така че очакваме оживена дискусия. So, if you are ready, Mr. Minister, you have the floor. Ако сте готов, господин министр, заповядайте, имате думата. Шановна пани Przewodnicząca, шановни членкови. Уважаема госпожо председател, уважаеми евродепутати, за мен е чест и удоволствие да представя приоритетите на полското председателство в сферата на спорта. Е, представенето ще бъде кратко, след това с удоволствие ще отговоря на въпросите. Много добре разбирам колко е важен спорта за Европейския парламент. Искам да ви уверя, че както полското председателство, така и аз е, Продължаваме отличното сътрудничество между съвета и Европейския парламент, което доведе до голям напредък в сферата на спорта след прилагането на е, Лисабонския договор. Беше прият беше прието съобщение за развитието на спорта. След това комисията прие и а, а, работната програма в сферата на спорта за следващите три години. Полското председателство заедно с Европейската комисия и държавите членки ще приложат а, тази първа работна програма в сферата на спорта. Европейския парламент изготвя доклади и доклада на господин Сатяго Фисас се очаква да има голямо въздействие. Аз съм прочел този доклад и съм убеден, че това ще бъде много важна стъпка към превръщането на спорта в важна европейска политика приоритетите на Полша в спортната сфера са свързани с развитието на нови инициативи. През следващите 6 месеца Полша ще се фокусира върху най-актуалните теми. Първо, рисковете свързани с, с почтенността в спорта, социалното измерение в спорта, спорта и спортната политика на базата на економически факти. Изборът не е случайен. Европейския съюз е предназначен за подкрепата на спорта в неговото образователно измерение включително, но идеята на, идеите на спорта и ценностите, които спорта носи, биха били незначителни, ако се пренебрегне почтеността в Польша. Полша по време на своето председателство се бори за чист спорт. Искаме да посочим също така, че спорт е много важен за економиката. Той не само генерира разходи, но представлява и принос към бюджета на държавите. Както казах, плановете са много амбициозни и сега бих желал да кажа няколко думи за полските приоритети. Както казах, първия приоритет е свързан с, заплахата за почтеността в спорта. Когато говорим за тези заплахи, Полша ще е, акцентира е, две теми уреждането на мачовете и допинга в спорта. Това са двете най-големи заплахи по-настоящен в спорта, както и корупцията. А, също така трябва да се гарантира хората да получават пари от хазарта. Хазарта в интернет се развива бързо, в Европа избухват все по-голям брой скандали, което противоречи на фейрплей в спорта. Искам да подчертая, че като се борим с, срещу уреждането на мачовете, не би трябвало да разширим тези дейности, да включим и автономни спортни организации, да включим доброто управление в спорта. В тази сфера ще споменем, че по време на заседанието на съвета, което ще се проведе през ноември, ще се разглежда въпроса за уреждането на Мачове и на това заседание на съвета през ноември Полша ще предложи нещо, което би трябвало да включи различни елементи. Ние бихме искали да призовем всички държави членки да обмислят а, а, измамата в спорта като престъпна дейност и да предоставят е, финансиране за разследване на подобни престъпни дейности. Бихме желали да насърчим сътрудничеството между полицията, да насърчим съдебните власти, правоприлагащите органи да а, осъществяват съвместно борбата. Бихме искали да насърчим правоприлагащите органи и органите, които ръководят спорта, да си сътрудничат с, с органите, които а, управляват хазартните дейности. Това ще даде възможност на властите в държавите членки да използват съществуващите познания и същевременно ние ще се опитаме да осигурим спазването на интелектуалните права, не само за да се печелят пари, а и за борба срещу измамата в спорта. И накрая ще призовем държавите членки да, призу... да изпълняват а, образователни програми, за да може заинтересованите страни, като рефери, спортисти и така нататък, да раз, да обмислят какво трябва да се направи, за да се преборят с проблема а, уреждане на мачове. Искаме да работим с нашите партньори и разчитаме на подкрепата на Европейския парламент, разчитаме на едно плодотворно сътрудничество. Втората заплаха за европейския спорт е допингът. Допингът всъщност е измама в спорта, защото той е против ферплей в спорта. Това е демотивиращо за аматьор, за любителския спорт и е вредно и за професионалния спорт. Тук има спорт. Тук има много правни е, въпроси, например защита на свободното движение на хората, е, което е но, изисква координиран подход. Е, необходимо е също така да работим и с, с световни организации за борба срещу допинга. Трябва да е, си осигурим присъствие и представителство в, този, в тези организации, е много важно да говорим с един глас. Именно за това полското председателство иска да изготви един етичен кодекс за участието ни в ВАДА и да променим представителството си в тази организация. Бихме искали да а, имаме по-дълъг мандат в тази организация, за да сме сигурни, че Европейския съюз ще бъде правилно представен там. Една, един друг приоритет на полското правителство е социалното измерение на спорта. А, со, спорта е социална дейност и това се основава главно на доброволна работа, изисква се социално сцепление и интеграция. А, ние ще следим внимателно предложенията и заключенията на съвета, ще ги предложим и приемем в, в заседанието на съвета през ноември. Това ще насърчи държавите членки да подготвят добри условия за доброволчеството в спорта. И е, ние, нашата цел е съфинансирането на трансгранични проекти в сферата на доброволната дейност в спорта. Това съответства на годината на доброволчеството, а именно 2011 година. Полското председателство смята, че доброволните дейности трябва да а, имат а, основополагащо значение. Ние смятаме, че този приоритет не би трябвало да бъде ограничен в времето. Ние организираме световната, световното първенство на УЕФ в 2012 години. След като свърши това първенство, ще трябва да пренесем опита във всички сфери на спорта. Това е много важно. Много лесно се набират доброволци за определена проява, но след това а, трябва да се продължи работата. Ще се организират няколко конференции, е, първата е в началото на юли за източното измерение на мобилността, европейските ценности, интегрирането на обществата а, е, от източното партньорство в Европейския съюз на 18-19 юли в Вроцлав организираме конференция за равните шансове чрез политиката, как може да се използва спорта за борба срещу социалното изключване, особено за малцинствата с увреждани или възрастните, което ще бъде една възможност жените да бъдат успешни в професионалния си живот. На 13 и 14 септември ще се организира конференция в, в Варшава под надслов от доброволчество към лидерство в Спорта, как би могъл, да кажем, един доброволец да започне да работи на постоянна заетост в спортните клубове. И накрая окончател, и други приоритети, спорта и економиката. Ние понякога забравяме това забравяме, че спорта е важен за економиката. В трудни економически времена Польша реши да съсредоточи вниманието си върху значението на спорта за економиката. Ще подчертаем, че е необходимо да подкрепим економически спорта на европейско равнище, не само поради неговата ценност за обществото и за образованието, но и значението му за економиката. Полша реши да подкрепи сателитни а, възможности. А, Палш, Някои държави представиха националните си резултати. А, отчет е, на базата на статистическите данни показва, че спорта дава приблизително 2% от брутния вътрешен продукт. И това ще бъде отчетено на заседание на министрите в Краков. Освен това, бихме искали да подчертаем значението за економиката на големи спортни прояви и ще представим резултатите от а, първенството на УЕФА. Когато говорим за въздействието на спорта върху економиката, не можем да забравим финансирането на европейско защото на европейско равнище сме убедени, че трябва да се спомене спорта в следващата финансова рамка. Именно за това приветстваме решението на комисията да се включи спорта в образованието в Европа. Аз се надявам, че доброто сътрудничество между съвета, комисията и парламента ще осигури прилагането на това предложение. И накрая искам да подчертая, че нашата програма може да бъде успешна единствено ако всички заинтересовани страни, държавите членки, а, включително и хората а, в сферата на спорта играят в един отбор. Благодаря ви, готов съм да отговоря на въпросите ви. Благодаря, министър Кирс. Радваме се, че във ваше лице имаме човек, който се застъпва в спорта, познава спорта във всеки негов аспект. Радваме се, че ще имаме програма за спорта, но тъй като не знаем още как ще изглежда тя, поне разбрахме от финансовата рамка, че за спорта ще има средства. Така че може да предположим, че ще има бюджет за спорта, защото наистина спорта има много аспекти. Е, това не е само удоволствие за народа, това е фактор за здравеопазването, фактор на гражданското общество, фактор економически фактор. Господин Боско иска да се, госпожа Боско иска да се изкаже. Ik ben heel blij eh, dat u zo uitvoerig. Eh, благодаря, господин министр. Много се радвам, че дойдохте за да ни представите приоритетите на полското председателство. Аз лично подготвям становище за спорта, за комисията по външни, въпрос, по външни отношения и въпросите, които разглеждам там, би трябвало да бъдат приоритетни. Уреждането на матчове е, е тема, по която поставих въпрос през март. Измамите в спорта би трябвало да бъдат криминализирани, но все още не се прави нищо. В държавите членки системата е различна. Що се отнася до проблема, говори се за измами, говори се за корупция и така нататък, за подкупи методите са различни и това е проблемът. Това е проблем, който ще се запази, който съществува навсякъде в Европа и едва ли ще бъде решен наскоро. Има в момента и скандал в Турция, само че виждаме подобни неща в Швейцария, Финландия и другаде. Задължително е да предприемем нещо. Възможно ли е да видим дали държавите членки не са, нямат желание в рамките на Европол да създадат обща анкетна комисия или да са... Също така аз мисля, че ние трябва да предприемем трансграничен подход към трансграничен проблем. Съгласна съм с вас, че трябва да работим с, организаци... с организациите за залози. Най-големите от тях обаче са в Азия. Аз не знам какво може да направи Европа по отношение на тези организации. Е, кодекса за поведение е чудесна идея, но какво точно ще прави, е, какво точно ще бъде неговата полза? Е, допингът съществува отдавна. Мненията за това как точно трябва да се борим срещу този проблем са различни. Друг въпрос е свързан с борбата срещу расизма в спортните състезания. Предвиждате ли мерки? Благодаря, господин министър за представените добри идеи. Вече имахме възможност да разговаряме с вас по време на обяд. Няма да говоря подробно по тези въпроси, тъй като ще представя доклада си утре. Трябва, за съжаление, наложи да го съкратя тъй като има предвидени ограничения. Много се зарадвах, когато чух, че полското председателство възнамерява да популяризира идеята за криминализиране на измамите в Европа, само че дефиницията за престъпление е, трябва да бъде еднаква във всички държави членки противен случай решението едва ли ще е, бъде толкова резултатно. Те, имаме нужда от ясна дефиниция за това, що е измама и корупция в спорта, за да се приемат разпоредби за борба срещу явлението. Също така е, са нужни мерки за борба срещу е, допинга, използването на упойващи вещества. Е, трябва да насочим е, вниманието си към е, стимулантите. Има един член в Лисабонския договор, не мога да се сетя точно от кой, подър... кой номер е, но той може да ни помогне и той може да бъде основанието, на което да предприемем действия срещу използването на стимуланти. Говорим за измами. И това действително е използването на стимуланти е измама, само че то има и здравни последици. Също така, аз се притеснявам от веществата, които се е, използват в спортни клубове, в физкултурни салони. Мисля, че е, за да решим този въпрос, трябва да работим съвместно и с самите спортисти и да не забравяме тяхното право на достоинство. Европейският е, съюз е, играе определена роля в организацията, която работи в тази област. Е, става дума за органа, чието седалище е в е, Лозана и следователно работи в съответствие с разпоредбите на швейцарското право, което е различно от общностното право. Е, тази организация има седалище в Австралия и в САЩ. Не виждам защо да няма едно седалище и в Люксембург. По въпроса за интелектуалната собственост – не бива да забравяме какво се случва по време на различни спортни състезания. Някои от медийните организации много не се радват от разпоредбите за интелектуалната собственост. Също въжи и за фирмите за залози. Що се отнася до доброволческата дейност, това е част от спорта, доброволната дейност, клубовете и така нататък. Мисля, че данъчните облегчения могат, биха могли да дадат тласък на тази дейност. Не искам да монополизирам микрофона, за това ще приключа и само искам да ви попитам как, как смятате, че можем да подкрепим най-добрите спортисти. Попитах е, министъра на образованието за това как да се съчетае спортната им дейност с е, следването. Е, спортът е економическа дейност. 5,5% от активното население се занимава с спорт и повече от 3,5% от БВП на Европа идва от спорта. С други думи, това е, е сектор с економическо значение. Какво мислите за спорта и туризма? Е, как се съчетават е, те? Тоест, имам преди случаите, в които туристи посещават страни заради провеждащи се там спортни събития. Господин Такова има думата. Благодаря, госпожо председател. От името на своя спортен клуб, а именно Ауде, ще говоря. Всъщност, вие се спряхте на всички области, които могат да бъдат засегнати това отношение. Е, докладчикът е изготвил един много добър текст. За това мога да кажа, че подкрепям и неговия доклад. Искам да се спря на е, въпроса за двойната кариера, гражданската кариера и спортната кариера. Това е нещо, с което трябва да се занимаваме. Трябва да може университетите да могат да се включат по-активно в спортния живот. Тогава бихме могли да постигнем повече в Европа в областта на спорта, защото по този начин спорта ще получи един по-висок, по-изискан профил. Има различни възможности в спорта, но има и различни заплахи, които крие спорта. Трябва да видим какви са здравните аспекти на спорта. Има предимства, има и недостатъци. Как, как влияе спорта върху работоспособността? В този смисъл спортът е нещо много положително. Аз няма да привеждам статистика, но Ясно е, че спорта има положително действие. Мисля, че е много важно да погледнем съдържанието на програмите. Това го повтарям отново под полско председателство. Ще споменем и Адам Малич. Той е един много важен полски спортист – спортната програма. Може също като него да полетим, е, не на ски, но на нашата програма. Искам отново да кажа, съдържанието на програмите е важно. Председателката, да, но дано не литне много високо, защото не знам къде ще стигнем. Борис. Zgadzam się absolutnie z tą nazwą. Natomiast fakt... Благодаря. Интересно, интересни неща казахте. А Много неща сте взели предвид. Е, запознали сте се с доклада на нашия колега. Спортът е много важен и за гражданското общество, и за професионалното общество. Благодаря за вашите идеи. Благодаря за тази амбициозна програма. А ние като парламент работим за това да се чува гласът на европейските спортисти. и искаме спорта да има и измеренията на европейска политика. Искам да се спра на влиянието на спорта и ролята на спорта като економически фактор. Инвестициите в спорта. Те се случват от много време. Има 205 2500 е, е, има съоръжения в Польша за деца, където деца и младежи могат да спортуват. Това е чудесна практика. Много страни биха могли да се получат от този пример. И моят, моето предложение е да има един такъв елемент, спортен елемент в политиката на сближаване. Инвестират се стотици милиарди евро в различни региони на Европа. Някои от тези средства биха могли да се инвестират и в спорта, като се подчертае социалния елемент на спорта. Учениците в цяла Европа биха имали тогава един много добър достъп до спортни съоръжения. Имаме един голям социален фонд. Той също може да бъде използван за спортисти, които са в края на спортната си кариера. Тогава те биха могли да продължат своя професионален, своята професионална кариера по друг начин могат да започнат да учат някаква професия или да се запишат да следват в университета. А това такова предложение може да излезе от полското председателство. И естествено, доклада на господин Сантьяго, нека и той бъде взет предвид. Следващият оратор – Również z wielkim zainteresowaniem wysłuchałam e, przedstawienia. Благодаря. Е, според мен това, което казахте е много интересно. Приоритетите на полското председателство в областта на спорта са интересни, но въпреки това нещо ми липсва. Важен е моментът следният момент. Участието на жените в спортните мероприятия, в спортните събития. Когато участват жени, мероприятието придобива съвсем друга роля. Има много предимства, но в много Сдружение и ръководни органи на спортни сдружения в жените не са застъпени добре. Особено в някои страни. Аз изготвих становище по доклада на господин Сантьяго от името на комисията по въпросите за жените и ние смятаме, че би могло да се въведе квота за жени в ръководни органи на спортни сдружения. Не би ли могло да помислите като полско председателство по този въпрос? До каква степен всъщност се интересувате от тази тема? А именно ролята на жените в спортните сдружения. Господин Матола. На președинте, voi încerca să fiu foarte scurt. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да се изкажа кратко. Искам да поздравя министра за изказването му. Говорихме много за единичните, индивидуалните спортове и по-малко за масовите спортове. Искам да ви задам въпрос. Как виждате според вас ролята, която трябва да играе масовия спорт и масовите състезания, защото ние сме изправени пред проблема с затластяването сред децата и възрастните, за това как виждате ролята на масовия спорт в училищата – Естествено, това е свързано и с туризма. Например, маратон в Брюксел или в Париж или в Рим ангажира десетки хиляди хора, които да се движат в Европа. И аз мисля, че това е много важно и за общественото здравеопазване и за бъдещето на европейските граждани. Благодаря. госпожа Коста. Да, ще говоря много кратко. Много се радвам, че когато чух това, което каза министъра и акцента, който се поставя върху три аспекта на спорта. Споделям някои от коментарите, направени от колегите относно засилването на възможностите за сътрудничество във връзка с, с по-добрия обмен на информацията, но това, което се говореше, например, за създаването на нещо като съд, това е, е признак, че Европа иска да се ангажира. Стокхолмската програма е полезна, но тя ще ни даде възможност да се постигне малко повече напредък там. С междинните стъпки може да се даде достъп до спорта и това става нещо като ново човешко право на гражданите на Европейския съюз сред е, приоритетите, които очертахте. За това се питам как предвиждате, вместо да се задават цели за преодоляване на отпадането на деца от училище, как бихте подкрепили спорта, особено сред младите хора. Много често това е въпрос на здраве, но е въпрос и на достъп до спорт. Споменахте ангажираността на Комисията по културата. Това въжи и за Комисията на жените. И това свързано с липсата на възможности, когато говорим за уврежданията, има конвенции на ООН, на Европейския съюз, лица с увреждания, обаче казва, че тези конвенции не винаги се прилагат правилно. И още нещо, което искам да кажа, свързано с Лисабонския договор и с промените в сферата на спорта. Ние не знаем дали ще имаме истинско финансиране и ресурси за това и дали полското председателство ще инвестира наистина в тези проблеми и как ще се развият нещата на равнище Европейски съюз. Много благодаря. Първо искам да ви благодаря за интереса, който проявявате към нашите приоритети. Спортът ще бъде много важен и за вашата комисия. И още нещо. Имаме само 6 месеца. Нашата програма е много амбициозна и се надяваме, че с, европейския, с, с съдействието на Европейския парламент ще успеем. Доклада на господин Фиса ще бъде много важен. Приоритетите се включват в доклада на господин Фиса. С госпожа Баскур зададе въпрос за уреждането на мачове. Това е един трансграничен, международен, даже глобален проблем. Така че борбата срещу уреждането на резултата от матчовете е даже по-сложен, отколкото борбата с допинга. Уреждането на матчове е свързано с борбата срещу организираната престъпност и това изисква координирани усилия на европейско равнище, може би даже на глобално равнище – ние се борим срещу допинга с, с конвенции, с създаване на институция за борба срещу допинга. Това е свързано и с документи, свързани с борбата срещу допинга на комисията, с сътрудничество с международни организации Бихме желали да имаме обща, обща дефиниция за спорта, за наказателните, за криминалните правонарушения. Франция и Германия вече работят за намиране на решение. И а, това показва, че много държави членки мислят по този въпрос. Искаме да призовем и други държави да се присъединят. Това, което каза господин Фисъс, а, и това, което се включва в неговия доклад е всичко, което се случва на европейско равнище. Допинга трябва да се третира като наркотик, като стимуланти, забранени вещества. Така наречени Европейски съд е добра и важна идея, която може да реши много проблеми в спортната общност. Ние подкрепяме тази ценна инициатива. Разбира се, за нас доброволчеството е също много важно. Когато говорихме за двойната кариера на младите спортисти, проблематичното е, че много малко дисциплини позволяват на спортистите да печелят достатъчно пари в тяхната кариера, за да могат да имат професия и след края на спортната си кариера. Ние изпълняваме такива подобни програми в Польша за двойна кариера, подкрепяме образованието и обучението на млади спортисти, съфинансираме образованието на спортисти, за да можете да влязат в трудовата сфера и след приключването на спортната им кариера. Съществуват такива образователни програми в финансовата рамка, а, както и а, по силата на социалните фондове. Wzorców osobowych. Sport ma też znaczenie edukacyjne. Pan e, Takula mówił o tych wielkich... Спорт играе много важна роля. Господин Такула спомена важни имена в спорта, които могат да бъдат използвани като пример. спортът е много важен за младежите в нашето общество и ако се окаже по-късно, че някой спортист е бил мошенник, това убива ентусиазма и ние трябва да се борим за чистотата в спорта. Беше споменато участието на жените в надзорни съвети. Много е трудно да се споменават квоти, тъй като ние се стремим за добро управление в националните и международните спортни органи. Ние бихме желали да имаме представителство на жените в тези органи и бихме желали да гарантираме едно правилно а, и достатъчно равнище на участието на жените в спортните дейности. Може би някой сметна, че говоря за професионалния спорт. Не. Спорт на европейско равнище и спортните дейности за всички. Тук не говорим за професионален спорт, а спортна дейност за всички, за да се увеличи участието на младежите, на учениците, да се включат цели поколения, семейства, които да покажат на децата, че и родителите активно участват в спорта. Повечето спортни дейности са много важни. Госпожа Коста зададе въпрос за достъпността, за да се гарантира популярността на спорта. Е много важно той да е достъпен. Трябва да се борим срещу бариерите, които могат да бъдат инфраструктурни. Спорта трябва да бъде безплатен. Господин Борис спомена, че трябва, че има програма в Польша за изграждане на спортни съоръжения, които са безплатни, достъпни за всички, откри, отворени през цялата година, като по този начин се намаляват финансовите бариери. Бариерите, например, пред хората с уврежданията или бариери от финансово естество, защото активността в спорта много често е свързана с средства. Затова нашата роля е да се борим срещу финансовите бариери и се надявам, че отговорих на повече от въпросите ви. Благодаря, казва председателката. И така, с това приключваме представянето на полското председателство. Ясно е, че ние може да разчитаме на пълското председателство в изпълнението на нашите задачи. И се надяваме с ваша помощ да, раз... да получим повече яснота за това как ще изглеждат програмите в края на годината. Благодаря. Е, днес, за сега приключваме сутрешната ни сесия, след обед ни чака нова сесия. Надявам се колегите да дойдат, защото заседанието не е само за председателката. Е, за това какво ни очаква утре ще ви кажа после, за да дойдете днес след обед.